Благодаря. Закривам дебата. Гласуването ще бъде в 11.30 утре четвъртък. Следващата точка в дневния ред е доклад на господин Манка. Бюджетна прогноза за приходите и разходите за коригиращ бюджет номер едно на Европейския парламент. Давам думата първо на докладчика господин Манка за 4 минути. Vážená pani predsedníčka pán komisár kolegyne, kolegovia. Уважаеми господин комисар, госпожо председател, всички ние тук много добре знаем, че само посредством съвместни усилия на европейско ниво ще можем да се изправим пред най-големите предизвикателства на 21 век, като например климатичните изменения, недостига на суровини, високите цени, економическата глобализация, и заплахите за сигурността. За да можем да се справим с такива проблеми, ние в Европа би трябвало да имаме ефективни, ефикасни инструменти и тези инструменти а, ни се дават от Лисабонския договор. Декември миналата година одобрихме бюджета на институциите за 2010 година. Поради прилагането на Лисабонския договор, още не сме приключили бюджетната си работа. Тя ще продължи до април. По-настоящем сме на първия етап на прилагането на този договор. От самото начало Европейския съюз би трябвало да има съответни ресурси, за да може да се прилагат новите политики. Лисабонският договор ще има и пряк, и непряк ефект върху различните услуги, които предоставят различните институции и парламента. Но по отношение на Европейския парламент, Лисабонският договор а, засилва а, възможността за съвместно вземане на решения. 95% от цялото законодателство ще бъдат приемени така. Става дума за сигурност, земеделие, рибно стопанство, структурни фондове и така нататък и така нататък. Това също така ще засили и прилагането на квалифицираното множество, мнозинство извинете, в съвета. Разбира се, това ще доведе до увеличаване на законодателна дейност на Европейския съюз общо, което ще окаже въздействие върху дейността на Европейския парламент, което също така ще изисква и а, назначаване на повече администрация администрация. Голямата част от коригиращия бюджет, който предлага бюрото, гарантира така, защото Европейския парламент може да изпълнява законодателната си функция по Лисабонския договор. Бих искал да ви припомня, че през 1988 година Европейския парламент е заложил 20% от общите административни разходи като таван за тези разходи. През 2006 година, по време на преговорите за многогодишната финансова рамка за 2007-2013, Европейският парламент одобри такова ниво на разходите като максимално за административните разходи. От 2006 година разходите на Европейския парламент се увеличават поради наличието на такива а, а, моменти, като например статута за а, евродепутатите и така нататък. Независимо от всичко а, споменато, т.е. статута на депутатите, договорът, всички те не са включени в изчисленията, които влизат в тези 20%. Бюджетната комисия настояваше бюджета на парламента за 2010 обаче да не надвишава тези 20% и ние успяхме. Когато изготвяхме бюджета за 2011 година, а, ние би трябвало да разглеждаме нещата много внимателно, ако искаме да има бюджетна устойчивост в бъдеще. Подчертавам, че най-добрият начин за наличието на такава устойчивост е тя да се основава на истинските подробности, а не на инфлация и други индикатори. Сега говорителят от името на политическите групи, господин Фернандес от името на НП, две минути. Благодаря, госпожо председател, колеги. Тази корекция към бюджета всъщност проистича от влизането в сила на Лисабонския договор, който възлага нови правомощи отговорности на плещите на парламента и за това той трябва да разполага и със съответните финансови средства. Ще подчертая, че европейските граждани се нуждаят от висококачествено законодателство и следователно Европейските депутати и политици трябва да разполагат с необходимите им средства. Добрата финансова дисциплина присъства много ясно в коригирания бюджет. Ние смятаме, че повече от всякога дискусиите трябва да са насочени към економическите аспекти и правилното изграждане на бюджета, за това предлагаме един напълно прозрачен бюджет. А много важно е да се покажат реалните постоянни разходи на парламента. Ние настояваме, че е необходимо да се е, покаже и каква е дългосрочната политика в областта на недвижимото имущество – ние сме отделили резервни фондове за сградния фонд на евроинституции 19,19% от пето глава от бюджета, прияти на първо четене. Това ще ни позволи да бъдем на висотата на предизвикателствата и на очакванията на нашите избиратели. Благодаря за групата Социалисти и демократи, господин Ферм. Уважаеми колеги, този коригиращ бюджет наистина е един практически начин да поправим начина си на работа след влизането в сила на Лисабонския договор. Но принципът, който се крие за всичко това, е едно споразумение, което е прието преди 20 години, в което да имаме под 20% от пета категория или пета рубрика. А, по технически причини, а не поради политики, сме малко над него. И това доведе до една дискусия за това правило 20%. През 2011 година маржът също ще бъда надхвърлен, ако не поорежем някои разходи някъде и то значително. Има причина, поради която надхвърляме тези 20%. Нашите разходи се увеличиха повече, отколкото на други институции, но по принцип бихме могли да се свием и в тези 20%. От друга страна, трябва да обърнем внимание, че много държави членки също са под натиск за намаляване на кадрите, намаляване на заплатите. Ние не можем постоянно да увеличаваме администрацията си в същото време, в което те правят съкръщения. От друга страна, пък не бива да забравяме факта, че работим заедно и с други институции. През 1988 година ние сами си наложихме това правило. Ако надскочим тези 20%, това да стане в консултация с съвета. Това е изключително важно, като си имат предвид трудните преговори, пред които сме изправени вени, като що се отнася до службата за външни отношения и така нататък. Аз ще гласувам за този коригиращ бюджет, но искам да ви предупредя за бъдеще по този въпрос. Господин Алварес го няма. Алваро, извинете. Госпожа Ветман, минути и половина. Благодаря, драги колеги. Лисабонският договор е, е, засилва Европейския съюз и гласа на европейските граждани. Засилва и ролята на Европейския парламент. И от това проистичат е, важни законодателни мерки и задължения. Всеки е член е, трябва да умее да изпълнява своята, своите задачи, като е добре информиран. А, съгласието и подкрепата на този а, бюджет а, за мен е свързан с следното. Ние а, трябва много внимателно да употребяваме нашите е, кредити, но трябва да извършваме нашата работа възможно най-добре и това трябва да вземе предвид. Благодаря ви. Отделните оратори сега господин Гарига за две минути. Eh, Благодаря. Госпожо председател, Виждате какво доверие имат депутатите на членовете на бюджетната комисия. Гласуваме значително увеличение на бюджета и в залата тук сме 4-5 души. Което означава, че наистина нашите колеги имат огромно доверие в нас. Ние сме координатори, тук двама координатори от НП от социалистическата група и сме напълно съгласни с увеличението на бюджета, защото според нас то не нарушава по никакъв начин нашите собствени правила. Парламентът е една доста специфична, особена е, институция в националните парламенти ние увеличаваме средствата за нашите региони в Испания, Швеция. За това трябва да се увеличат и бюджетите на бюджета на Европейския парламент. Затова подкрепяме и предложението. Разбира се, трябва разходите да могат да бъдат издържани през следващите години. Сериозно се обсъжда политиката за сградния фонд, за персонала, за кабинетите на персонала, за да може разходите да са възможно най-ефективно разпределени. Комисията и бюрото имаха различни позиции. Комисията наблягаше на други аспекти, ние на разходите на депутатите, но се споразумяхме. Благодаря. Господин Вон, от името на социалистите и демократите ще говоря, но повечето депутати са съгласни, че трябва да се увеличат ресурсите след приемането на Лисабонския договор. Сега има въпроси тези предложения, откъде ще бъдат финансирани, сега ли трябва да бъде това, Колегите повдигнаха тези въпроси. Имаше и други такива. Например, ако ще имаме допълнително ресурси за кадри, защо сме го решили това? Дали е така ни е хрумнало от въздуха или пък има някакви доказателства? И мисля, че всички трябва да сме видели тези доказателства. Става дума и за допълнителни кадри в секретарията. Ще има ли такива или няма да има? Това също не ни бе казано. Освен това, мисля, че ако приемем тези допълнителни средства от 1500 евро на месец за допълнителни асистентски възнаграждения, трябва да разгледаме и други разходи. Разходи като, например, допълнителни кабинети, които са необходими би трябвало да ни се даде общата сума за всичко, защото, госпожо председател, много трудно ще бъде това решение за гласуване утре. Винаги е много спорно, когато човек си дава на себе си ресурси. И аз самия имам нужда от повече информация. Колегите ме питаха и а, си мисля, че депутатите ще да вземат решението много по-лесно с повече информация. Благодаря, казва а, председателката, следващия оратор. Благодаря. Тъй като времето е доста е, напреднало за тази дискусия, това а, е, не означава, че наш бюджет няма да види бял ден, но а, е, наистина това а, положението сега, новата ситуация изисква повече а, работа от нас и повече персонал, особено за групите. И аз се съмнявам малко в това. Ако искаме да бъдем ефективни в политически план, бихме могли да правим това и със сегашния бюджет. В заключение искам да кажа, че няма да се задоволим само с еднократно изменение, а това ще се повтаря всеки път. И наистина не може всяка година а, да се преразглеждат нещата. Господин Маринеско, две минути. Благодаря, госпожо председател. Отличното качество на законодателството е наш приоритет. Би трябвало да предложим и на комисиите, на евродепутатите необходимите способи, по които те да го постигнат. Допълнителните разходи, които, до които води приемането на Лисабонския договор, не са включени в бюджета на парламента. И докладът подчертава законодателната роля на парламента и разбира се потребността от допълнителни средства. Необходими са ни конкретни мерки, за да гарантираме бюджетната стабилност. Нужна е добра бюджетна политика, една дългосрочна политика по отношение на сградите. Считам, че би трябвало да се придържаме към първоначалната програма от многогодишната финансова програма и да спазваме бюджетната дисциплина – би трябвало тези 20% да бъдат спазвани като горна граница на разходите и аз приветствам споразумението да не се надвишава тази горна граница. Би трябвало да гарантираме бюджетната устойчивост през едните години. Изключително важно е бюджетните политики да се основават на по-голяма дисциплина. Имаме нужда от прозрачност, ясна информация, що се отнася до общите разходи на Европейския парламент. Благодаря. И сега спонтанни изказвания. Само един човек е поискал думата. Господин Рубик. Äh, Благодаря, госпожо председател. Вместо заключение бих казал, че Европейския парламент е, се отнася изключително отговорно към новите си задачи. Искам да благодаря на бюрото, че успя да намери възможност да зачете тавана от 20%, който е изключително важен за нас е, в момент на економическа криза, защото трябва да сме изключително внимателни как харчим парите на данакоплаците. Е, 4 милиона заделени за политиката за недвижимо имущество, увеличенията за работата с персонала са много важни. Трябва да използваме наличните кредити, за да засилим нашата ефективност. Благодаря. Да, думата на господин Манка за две минути. Дякуем, пани председничка в тето хвили би съм сада... Благодаря, госпожо председател. Сега искам да изреза своята благодарност на всички ви за вашите становища и за преноса към доклада. Търсите решение вътре в рамките на нашата комисия. Искам да припомня, че в бюджета 2010 година сме включили някои системни мерки, които би трябвало да генерират спестявания и да намалят натиска. Миналия октомври, по време на помирителна комисия, постигнахме съгласие, че Европейския парламент ще бъде обект на организационен одит от службите за сигурност и Генерална дирекция ИНЛО. Би трябвало да се види дали използваме оптимално наличните средства. Нашите констатации ще бъдат използвани за последващи мерки и засилване на ефикасността и ефективността според мен е и устния превод, и дистанционния превод трябва да бъдат използвани по-добре. Защото там може да има спестявания. А, трябва да видим как ще се използва и капацитета, не само що се отнася до езиковите служби, но и що се отнася отдаването на поднаем на различни площи, фотокопирането и така нататък. Мисля, че ще можем да направим спестявания с средносрочната си стратегия, особено що се отнася до сградите. Тя ще бъде подадена от администрацията на парламента. Очакваме да получим тази стратегия след няколко дни. Много ви благодаря за сътрудничеството, дами и господа, и Довиждане. Благодаря, казва председателка, да закрием дебата. Гласуването ще бъде утре в 11.30, утре четвъртък. Следващото заседание е утре четвъртък, 25 февруари, от 9 часа до 13 часа. Дневният ред може да бъде намерен на вебсайта на Европейския парламент. Благодаря на всички ви.